Африканската република. Параграф 11. Първоначален текст за две части. Разделно гласуване. Първа част. За. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е приятен, но нека да направим проверка. Проверяваме втора част на параграф 11 от оригиналния текст. Моля, гласувайте. Да Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Параграф 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 14. За. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 15 на оригиналния текст две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло. За. Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с резолюцията относно положението в Тайланд. Съвместна резолюция, внесена от 7 политически групи. Има само едно изменение по точка М от преамбила за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с проекта резолюцията по масовото разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Бако Харам. Съвместна проекта резолюция, внесена от 7 политически групи. Започваме с гласуване по параграф 11, две части. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла N. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло. По на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Проекторезолюцията по случаят на Али Мохамед Ал Нимър, съвместна проекторезолюция, внесена от 8 политически групи, първи параграф от оригиналния текст, две части, първа част, по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Също се приема. Параграф 7. Оригинален текст за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф Осми, Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Преди е, цитат 11, изменение първо за, против, въздържали се. Не е много ясно, затова ще направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Колеги, моля ви ясно да вдигате ръка. Гласуваме цялата резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с гласуването на, госп... на доклада на господин на заместник председателя Таяни платежните услуги на вътрешния пазар, изготвен от Комисията по економически прични въпроси. Гласуваме целият текст. Гласуване Амблок. Изменение първо от Комисията за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по предложението на Комисията за, против, въздържали се, приема се законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с... Продължаваме с гласуване на законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в Европейския съюз, случаят с Испания. Изменени 8, две части, първа част по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част също по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. Гласуваме оригиналния текст след параграф 3, две части за. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част пада. Втората част отпада. Искате да проверка на първа част? Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай гласуваме и втората част. Кой е за втора част? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 9. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 4 от оригиналния текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 7 от оригиналния текст по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 9. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да направим проверка? Добре. Моля, гласувайте по втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. След параграф 12, изменение 13, поименно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 19 от оригиналния текст в три части. Първа част по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трета част. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 20 от оригиналния текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение А, изменение четвърто, подмъдно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така стигаме до съображение Б. Изменение 5 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме а, оригиналния текст на съображение Б в две части. Първа част поема на гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 в две части. Първа част по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част по име... Всъщност втора част пада. Съображение F. Изменение първо. По име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст на съображение F за против въздържали се приема се. Съображение Г, изменение 2, по на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. В такъв случай гласуваме оригиналния текст на съображение Г. За. Против. Възражали се. Приема се. След съображение Х, изменение трето, по на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След съображение и изменение седмо, по на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение М, оригиналният текст, по на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение N по име на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме цялата резолюция по гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. The next vote. Следващото ни гласуване. Благодаря. Следващото гласуване е за смъртното наказание. Съвместна резолюция от 6 групи. Започваме с първи параграф, първоначален текст, две части. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. This is carried. Приема се. Колеги, моля вдигайте ръка. Всъщност това беше електронно гласуване, извинявайте. Четвърти параграф. Първоначален текст. Аз бърках. Четвърти параграф. Първоначален текст. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Беше ясно. Втора част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 7. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 8. Електронно гласуване. Прекратявам гласуването. Приема се. Девети параграф. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Убедително. 11 параграф, две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против.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 Сега 17 е параграф, първоначален текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Имам нужда от електронна проверка, моля гласувайте по втората част. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 19 параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Електронно гласуване. Моля гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 21. Първоначален текст. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Сувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Параграф 23, първоначален текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 2. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Номер 6. За. Против? Въздържали се. Приема се. Текст. Изменение 1 след Е. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме като резолю... за резолюцията като цяло. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване ще бъде за подновяване на плана за действие на Европейския съюз за равенство между половете и овластяването на жените при развитие стигаме до втори параграф, първоначален текст, е, устно изменение на госпожа Линда МакЕван. Имате думата. Благодаря. Устно изменение, госпожо председател, защото комисията вече излезе с това, което наричат работен документ за пола, т.е. трябва да се актуализира резолюцията. Има ли някой против? Няма. Няма 40 човека, така че гласуваме по първоначалния текст. Гласуваме параграфа, така както бе изменен устно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Сега стигаме до 10 параграф.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 Две части. Първа част електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. It has been rejected. Отхвърля се. Втора част пада. Първоначалният текст гласуваме на 19 параграф, две части, първа част, кой е за? Кой е против?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 Край на гласуването. And it has been carried. Приема се. Стигаме до последното гласуване за деня за доклада на госпожа Заборска. Става дума за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените, що се отнася до заетостта като цяло. Параграф 1. Първоначален текст. Две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Втора част за, въздържали се, отхвърля се, обаче искам проверка. И така, втората част проверяваме, моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. А, отхвърлено е. С един глас. All right, colleagues, this happens in... Добре, колеги, случва се това в парламента. Осми параграф, първоначален текст, три части, първа част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част, за. Против? Въздържали се, приема се. Трета част, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Въздържали се? Електронна проверка. Четвърта част. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 12 параграф. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 13 параграф. Текста без изменения. Три части. Първа част. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And it has been carried. Приема се. Трета част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 14 параграф. Текст без изменения. Две части. Първа част. Кой е за? Против? Задържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка, тъй като не ми бе ясно. Втора част на 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 параграф. Текст без изменения. Две части. Първа част. Кой е за? Е против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 16. Текст без изменения. 5 части. Първа част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. гласуването. Приема се. Трета част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 Приема се. 18 параграф, изменение 1, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 20 параграф, текст без изменение, две части, първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се.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 Трета част – електронно гласуване. А, искате проверка? Добре, втора част – проверка. Втора част на параграф 28. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се, но резултатите, виждате, са много близки, така че хубаво, че проверихме. Трета част, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 29, изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се.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 По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 36, първоначален текст в две части, първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 36, втора част, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 37, първоначален текст в три части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте.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 Край на гласуването. Приема се. Параграф 46. Първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 50. по поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 52, второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст на параграф 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 52. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Съображение С. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Д. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Съображение Ж. именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. Съображение. Колеги, резултата беше ясен, както и предходния. Резултата беше ясен. Продължаваме с гласуването по съображение L. Добре, добре. Проверка. Трета част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 По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение довълве. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги, за гласуването. Преминаваме към обясненията на ВОД. Ще направим кратка пауза, преди да преминем към обясненията на ВОД. Благодаря ви. Stimați colegi, avem uh, în continuare. Скъпи колеги, преминаваме към обяснението на вода. Така че ще помоля колегите, които напускат